Okay, well, we'll, we'll get Предлагам да започнем, защото както обикновено имам съобщения. Преди всичко, като първа точка след съобщенията ще разгледаме Европейската инвестиционна банка. Добре. Продължавам с съобщенията ни. Актуализация на информацията за тристранните разговори. През е, четвъртък миналата седмица имахме е, обсъждания е, по такива подробности, като банкирането в сянка, репо операциите. Направихме и равносметка на откритите въпроси с оглед на възможностите да приключим преговорите към края на месеца и да видим новото предложение, как можем да разпределим предложената работа. Ще е, работим усилено в е, рамките на всяка институция е, по-отделно. На 23 октомври е следващият кръг от разговорите в Страсбург. Сега продължаваме с точка 5 от е, дневния ред. Това е годишния доклад на Европейската инвестиционна банка ЕИБ и представяне на доклада на Марио Мауро. Марио, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се спра на основните моменти от е, доклада ми. Преди всичко, за Европейската инвестиционна банка е, е от първостепенно значение да поддържа капитала си и за това юнското решение на съвета беше много полезно. Управителите, които са всъщност министрите на финансите, искат максимално бързо да се възползваме от това решение, особено ако трябва да се запази рейтинга тройно А, рейтинг, в който инвеститорите продължават да а, вярват основно, когато става дума за ценните книжа на ЕИБ. Главно инвеститори извън Европейския съюз а, а, са активни на капиталовите а, пазари и е, трябва да разработим и бързо да приложим нови финансови инструменти на основата на ефективна комбинация на средства от бюджета на Европейския съюз и е, кредитните възможности на ЕИБ. Пилотната фаза на проекта за европейските облигации започна съвсем скоро и мисля, че ще бъде много интересно да се видят първите резултати към края на следващата година. За да се разработят нови съвместни финансови инструменти на Европейския съюз и ЕИБ, ни е нужна нова система на ясно разпределяне на задачите между институциите, което ще гарантира прозрачност и гъвкавост и ще може да привлича както от обществения, така и от частния сектор необходимите средства. Не бива това да е свързано обаче с ненужна бюрокрация в институциите. ЕИБ чрез ясно определяне на предварителните цели и последващите а, проверки ще запази своята независимост в подбора на проекти, така че устойчиво да се използват наличните средства. Европейската инвестиционна банка трябва също така да гарантира повече прозрачност и по-добра информираност, както и по-добър опит а, в а, одита на финансовите средства. Тук се посочва и консултантската дейност на ЕИБА. Тук а, става дума не толкова за липса на достъп до средства, колкото до липса на административни и управленски умения за управление на проекти по а, този финансов механизъм. Механизма за финансиране е, на малките предприятия е много полезен. също време, но микрофинансирането е инструмент, е, който може да бъде използван по-активно в полза на малките предприятия, включително нетрадиционни финансови посредници. В доклада си също така насърчаваме Европейската инвестиционна банка да подкрепя социалната економика, която така или иначе допринася за създаването на работни места и растежа чрез гаранционни схеми с максимална гъвкавост в контекста на действащите правила и с отчитане на евентуалната синергия в взаимодействието на инициативата за социален бизнес. Културата, образованието, повишаването на квалификацията са все дейности, засегнати тежко от финансовата гриза. ЕИБ е в трудно положение, трябва да работи в областите най-тежко засегнати от економиите наложени от правителствата на държавите членки. Бюджетната дисциплина е приоритет номер едно, но Европейския съюз трябва да обмисли добре е, многогодишната финансова рамка и да изясни своята позиция в дебатите по него. Научните изследвания, енергийната ефективност, е, земеделието – са все сектори, в които може да се постигне е, синергия, като имаме предвид е, структурните фондове и е, Хоризонт 2020. Извън Европейския съюз проявяваме особен интерес към инвестициите в Средиземноморието. Призовава се ЕИБ да даде своя принос, като ориентира инвеститорите към инфраструктурата и малките предприятия както и е, преодоляване на последиците от измененията на климата за економически и политически напредък. Във външната си дейност е важно ЕИБ да продължи да бъде банката на Европейския съюз, която работи в тясно сътрудничество с другите институции и се съсредоточава е, в насоки, които водят до най-видим ефект – най-вече е, страните, които в близко бъдеще ще се присъединят към Европейския съюз. Платформата за външно сътрудничество и развитие ще бъде естествена част от е, дейността на Европейската общност и е, нейната централна банка ще продължи да подкрепя приятата политика. в своя доклад съм се спрял на малко повече подробности по основните теми, които очертах тук. Но като имам предвид, че имаме ограничения в броя на параграфите, се постарах да бъда максимално стегнат в доклада си и в подхода към него. Ще се радвам измененията и допълненията да допринесат за обогатяването му. 25 октомври е крайния срок за внасянето на предложения за изменения на, с а, докладчиците в Сянка. Също ще проведем интересни разговори. Добре, благодаря. Господин Куташ. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Мауро за неговата готовност за тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Той организира среща преди днешното разискване. Докладът е балансиран. Бих искал да спомена някои конкретни теми, които а, смятам за важни, по които ще представя изменения. Трябва да поискаме от ЕИБ а, да се насочи към регионите с нисък растеж и висока безработица, не само чрез регулярната си инвестиционна дейност, но и по инициативата за проектни облигации. Предвид бъдещото създаване на Банковия съюз, ние трябва да споменем какъв ще бъде ефекта от него върху дейността на Европейската инвестиционна банка. Аз считам, че ЕИБ трябва да разчита в по-малка степен на посредниците, защото доста често средствата ни достигат до малките и средни предприятия, остава в ръцете на посредниците. Едно от възможните решения би било ЕИБ да използва в по-голяма степен на инструментите за поделяне на риска. Искам също да помоля докладчика да има предвид, че ЕКОН миналата година в становището си поиска от ЕЕБ да изготви негативен списък на онези юрисдикции, които не съдействат за дейността на банката. Прозрачността е изключително важен въпрос и за това трябва да се предостави на обществеността пълна информация за проектите, не само по критериите за допустимост, но също и бенефициентите, какви суми са отпуснати, за кой отрасъл, за кой регион са отпуснати тези средства. Това е първо, първа размяна на мнение. Очаквам да продължим да работим в тясно сътрудничество с останалите докладчици в Сянка. Аз също бих искал от моя страна да благодаря на докладчика за изключително балансирания доклад, за доброто сътрудничество, което имахме. Искам също да допълня това, което каза предишният оратор. Има части в Европа, където безработицата надхвърля 25%. Освен това, Еврозоната в много части не действа. Тя е в най-добро състояние. Има покачване до близо 500 базисни пункта. Има огромни разминавания между различните части на еврозоната. Европейската инвестиционна банка трябва да бъде изключително активна в тези области, тъй като никой няма да бъде активен в тези сфери и би било много жалко, ако една четвърт от а, активното население на страната или една пета от тях да са без работа и да не се прави нищо. Това би било голям провал на економическата политика. Начинът по който се подготвят сега проектните облигации ще изключат именно тези области. И това е още един въпрос, върху който трябва да насочим вниманието си. Освен това, трябва да имаме предвид че инвестиционната дейност, която сега ще започне, е едва 0,3% от БВП на Европейския съюз. Тоест, ние говорим за много малка инвестиционна дейност на практика, която със сигурност не е достатъчна, за да промени сериозно нещата. И отново бих искал да благодаря на господин Мауро. Благодаря от групата на зелените. Има ли някой, който би искал да се изкаже? Господин Бесет. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на господин Мауро от името на групата на зелените, че ние споделяме неговият анализ относно ролята и важността на Европейската инвестиционна банка. Това е банката на Европейския съюз и тя днес се придобива още по-голяма значимост тъй като тя има инструменти за динамизиране на економиката, за въвеждане на бюджетна дисциплина и според нас това са ключовете за реализиране на пакта за растеж. Предпочитаме да го наричаме пак за инвестиции. Ние приветстваме новите възможности на ЕИБ да отпуска е, средства за инвестиции. За... Ние сме за увеличаването на капитала на банката с 10 милиарда е, евро. Ние сме за е, административна, финансова прозрачност, прозрачност в управлението, но всичко това за какво трябва да служи? Трябва да служи, за да се отговори на приоритетите. Зелените вече са представили или ще представят някои изменения – към вашия доклад, господин Мауро, целта на които е да се прецизира подкрепата за иновациите, за ефективното изразходване на ресурсите и за подкрепа на стратегическата инфраструктура. Трябва по-целенасочено да се използват инвестициите, за да се реализира някои екологични аспекти, като енергийна ефективност, устойчив транспорт, като цяло всичко, което предвижда екологичното развитие на економиката, развитието на зелената економика. Бихме искали вашият доклад да съдържа препоръки за по-добрата насоченост на дейността на ЕИБ, за да допринесе в по-голяма степен за излизане от кризата. Благодаря ви за вниманието. Дърк има думата. Искам да благодаря на господин Мауро за... That the role of the EIB is crucial. We need... Първостепенна е ролята Да, много важна е помощта за малките и средните предприятия, което ще допринесе за възстановяване на економиката. Докладът би могъл да спечели от едни изменения в този дух. И аз бих ги препоръчал. It's coffee break, sorry. Um, and I will briefly explain some of those. At... Съвсем накратко ще се спра на измененията, които предлагам. Мисля, че е хубаво комисията да помисли за е, засилването на някои програми, е, най-вече за джерапи и, Часмин, е, които предвиждат кредитиране най-вече на предприятия, които допринасят непосредствено за развитие на економиката на местно равнище, създавайки работни места – така че в рамките на споменатите вече програми ние бихме могли да окажем една по-ефективна помощ на предприятията на регионално и на местно равнище. Освен това, би трябвало да се помисли за кредитиране на партньори чрез използване на неконвенционални инструменти във връзка с поделянето на риска, а също и едно по-активно включване на неконвенционални посредници. По отношение на проектните бонове, е, проектните облигации, мисля, че е крайно време да оценим ефекта върху бюджета на Европейския съюз във връзка и с целта поделяне на риска. По този начин ще насърчим добрите проекти, проекти, които очевидно са с един по-голям капацитет и могат да предоставят по-големи възможности за економическо развитие. Председателят на Европейската инвестиционна банка би трябвало да обърне специално внимание на това финансовите инструменти, с които разполага банката, могат да се използват за една по-екологична економика, за една по чисто околна среда. Благодаря ви. А сега Николас Стъкмис. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика най-сърдечно. Ще се спра на някои въпроси. които са от особен интерес за моята политическа група. Прагматичната конвергентност, социалното сближаване – са основни приоритети за нас в условията на криза. Именно от тази гледна точка ние разглеждаме ролята на Европейската инвестиционна банка. Бихме искали е, чрез Европейската инвестиционна банка и инструментите, с които тя разполага, да се финансират определени сектори в економиката, които обещават повече заетост. До този момент е, действията в тази посока бяха доста колебливи. Докладчикът е, специално подчерта, че Задачата е много сложна и точно за това подчертаваме необходимостта от повишаване на, от увеличаване на капитала и запазване на кредитния рейтинг тройно А. Само по този начин ще можем да подпомагаме отделни сектори в економиката и особено засегнатите от кризата региони. Естествено, че инвеститорите имат определени очаквания, които са свързани с кредитния рейтинг тройно А. Но също времено няма начин да не отбележим колебливото поведение на Европейската инвестиционна банка. В някои е, страни проблемите са много по-големи, отколкото в други държави членки. Имам предвид и е, моята страна. <clears throat> Много съществено е именно в тези страни да се обърне особено внимание на малките и средните предприятия и трудностите, които те изживяват в момента. тъй като има определени очаквания към страните, които са с по-висок дълг, които са в по-тежко положение в условията на кризата, би трябвало Европейската инвестиционна банка да насочи кредитирането и, и всички финансови инструменти, с които разполага именно към тези страни. времено. Трябва да прекратим най-сетне е, изтичането на капитали към данъчните оазиси. Докладчикът е предложил добри е, изменения, които ние може би ще допълним в е, духа на казаното от мен. Благодаря ви. Има ли някой друг, който би желал да вземе думата? А може би представителя на Европейската инвестиционна банка също желая да ни запознае със своите виждания. Това не е задължително, но имаме време, ако желаете. Бих желал да благодаря на господин Мауро за неговия доклад. Той е извършил много добра работа. Позволете ми да направя някои коментари във връзка с чутото по отношение на проектните бонове. Вие знаете, че през юли приехме е, съответния регламент. Започнахме е, да работим е, по тях още през август. Е, междувременно вече имаме добри проекти. Е, по които можем да тестваме този инструмент, така че той да започне да действа в много по-голяма степен и в много по-широк обхват през периода на следващата многогодишна финансова рамка, през, на финансовата перспектива. Ние ще се а, опитаме а, още от сега във връзка с А, е, основните проекти, по които тестваме този инструмент, е, да е, преценим как точно той би могъл да бъде най-ефективен, така че от следващата година да започнем да го използваме много по-широко. Има нов отдел на Европейската инвестиционна банка, който е създаден именно с един такъв е, е, обсек на действие и с подобни задачи, инструментите, които се предлагат от е, Комисията за социални иновации, за социални промени, ще бъдат отчетени и взети под внимание, естествено и Искането за повече прозрачност е, е уместно, това е възможно. Ние ще се опитаме да предприемем съответните е, мерки, подходящи от наша страна, от наша гледна точка, за да постигнем желаната по-голяма прозрачност. Благодаря ви. Марио има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря първо на всички, които се изказаха по темата. Така както и последният изказал се подчерта тук би трябвало на първо място да запазим кредитния рейтинг на ЕИБ, тройно А, и същевременно кредитния потенциал на банката да се насочи най-вече към онези региони и онези държави членки, които са най-силно засегнати от кризата. На пазара по този начин могат да се предоставят средства, които да подпомагат нашата економи... предприятия и то най-вече малките и средни предприятия. Вниманието ни е насочено предимно към тях. На заседание на докладчиците в сянка. Ние ще обсъдим естествено и измененията, които колегите вече споменаха, че ще внесат, но не ви обещавам, че ще приемем абсолютно всичко. Остава ми само да спомена, че на 25 5 октомври е, е последната дата за внасене на измененията, а през е, ноември е, ще гласуваме в комисията и през януари се предвижда докладът да влезе в пленарна зала. А сега По отношение на доклада на Ки Свинбан, разбрах, че от страна на НП има някои проблеми. Представителят на НП като че ли е, в момента не е в залата. Дали ще дойде? Останалите докладчици в сянка ще се присъединят към нас е, Струва ми се, че и Юрген още не е дошъл и малко ще позакъсне, затова е, предлагам на Кей да направим една малка пауза от 5-6 минути, докато докладчиците в сянка дойдат. Е, успяхме да посъберем а, още няколко а, докладчици в сянка за следващите точки. Затова можем да продължим и да се спрем на а, точката специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и изменението на директива 2643, а след това ще е, обсъдим съвместно тези две точки, трета и четвърта. Давам думата на Кей. You, the... Благодаря. Аз наистина ще се спра на двете теми а, е, заедно, защото те са неотделими по същество. Очевидно, е, доста подробно съм аргументирала становището си съвсем кратко ще се изкажа днес. Според мен обяснителната записка добре излага мотивите за предложението. Искам да ви обърна внимание, че становището е доста дискретно по отношение на обхвата си и компетенциите на нашата парламентарна комисия обхващат предимно ролята на регулаторите за сектора финансови услуги, Европейския орган за ценните книжа и пазарите. Елементите на конкуренцията и услугите извън аудиторската дейност. Постарала съм се да не се разпростирам в общата тематика за одита, по която работят правната и други комисии. В доклада си Предлагам някои изменения с, в съзвучие с становището на комисията, гласувано почти инициативно, почти единодушно по доклада в собствена инициатива от доклада миналата година през есента. За съжаление, е, много малко е, бяха елементите, които Европейската комисия отчете е, в своята позиция и практически запази първоначалното си становище. Твърде различни са становищата на държавите членки, на Европейската комисия, а същевременно е необходима една обща база за одита в целия Европейския съюз – в доклада по собствена инициатива обърнахме е, внимание предимно на качеството. Сред всички останали въпроси. И сега конкретно е, по определението е, на предприятия от обществен интерес. Аз не съм съгласна, че трябва да се включат всички, а някои с специфични изисквания да бъдат изключени. Така твърди комисията, но според мен е, ако предприятието от обществен интерес няма значение в кой сектор работи то и трябва да са единни изискванията за одита, независимо от е, сектора, в който работи аудитираното дружество. Това беше становището ми в доклада по собствена инициатива есента миналата година и го запазвам и сега. Последователно се придържам към него. За това е, със същия подход не приемам да се разграничава между предприятия от обществен интерес и големи предприятия от обществен интерес, защото одит е одит, независимо от мащаба. И още нещо свързано с правомощията на нашата комисия. Включването на фондове в обхвата на изискванията за задължителен одит. Работих по а, докладите за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, а, фондовете и а, възможностите за провеждане на одит със съответните изисквания. Според мен ще е разумно альтернативните а, фондове и предприятията за колективно инвестиране да бъдат включени в а, общото приложно поле на а, одита, без да бъдат изваждани от изискването да бъдат напълно аудитирани, особено като имаме предвид знаковите дела за измама през последните месеци и години. Много се занимаваме с конкретните законодателни актове в тази област, но ми се струва, че един диференциран, разпокъсан подход не отговаря на изискванията. За ролята на Европейския орган за ценните книжа и пазарите мога да кажа, че е много лесно да се изтълкува погрешно желанието ми да се заличи този орган от акта, аз не искам да бъде елиминиран Европейския орган за ценните книжа и пазарите, а, а да бъде заменен с друг, друга структура, която да прилага правилата за хармонизиран одит във всички 27 държави членки. Ако внимателно погледнете кой в момента упражнява надзор над одита в 27-те държави членки, само Пет от 27-те регулаторни органа за ценните книжа имат правомощия да упражняват надзор върху аудиторите, което е, означава, че регулаторната дейност е отделена в повечето случаи от е, надзора на одитната дейност. И така или иначе Европейския орган за ценните книжа и пазарите е претоварен, няма нужда да го натоварваме допълнително с е, дейност – която така или иначе само 5 от 27-те регулаторни органа изпълняват в момента. Съгласно директивата за дружественото право можем да приложим този подход. Аз предлагам да се създаде Европейска група на органите за надзор върху аудиторите. Това няма да е орган от трето ниво и същевременно е добре да има максимално широки правомощия, предимно като консултативен орган към комисията. Можем да направим и още една стъпка напред – Европейската група на органите за надзор върху аудиторите може да стане структура в рамката на системата Ламфалуси и така, ако има подкрепа в парламента и в съвета, то тогава Европейската група може да стане комитет Ламфалуси за надзор върху аудиторите. Тук можем да отбележим напредък при единодействие. действие. Повтарям, аз не искам да отрека необходимостта от координация на европейско равнище. Аз обаче искам това да бъде направено от един истински експертен орган, който ще може да координира режимите на 27-те държави членки. По-нататък искам да се спра на диалога с националните регулаторни органи. Е, съгласно е, директивата е, за капиталовите изисквания това трябва да е факт, но е ясно, че в повечето държави членки не се прилага на практика. Аудиторите не са надзорници, но те могат а, да консултират с ценни съвети регулаторните органи за развитието на а, пазарите. И може да има двустранен, двустранен процес между регулаторните органи и а, аудиторите, за да е напълно и ясно състоянието на някои ключови финансови институции и ключови сектори в корпоративния свят. Изключително важно е да направим и следваща стъпка и аудитираното дружество а, да се превърне в трета страна от цялостния процес на взаимодействие и диалог. И то редовно а, на един форум, който да се провежда най-малко два пъти годишно. Така редовният диалог ще може да се провежда целесообразно. Това отговаря на изискванията за по-добро корпоративно управление във всички 27 държави членки. Диалогът с националните регулаторни органи има първостепенно значение, но е важно да имаме и браншов диалог на европейско равнище, като е, имаме е, предвид, че СССР вече е факт, за отделните сектори и най-вече за финансовите услуги, можем да изясни къде има рискове, къде са положителни тенденциите. Разбира се, данните могат да бъдат анонимизирани, но аудиторите имат професионалните експертни познания, за да преценят къде се натрупва системен риск и е, да съберат съответните данни. Искам да се спра и на въпроса за конкуренцията. В предишния доклад по собствена инициатива много говорихме за конкуренцията. Говорихме за начините, по които можем е, да усъвършенстваме конкурентната рамка за одита. Мисля, че на никого не допада е, съществуващо положение. Четири са само големите аудиторски фирми, които правят одит на огромното мнозинство от големите предприятия. И същевременно не бива да се натрупва допълнителна финансова тежест върху аудитираните дружества и то сега в период на економически трудности за аудитираните и за обществото като цяло. И тъй като информация за анализ на разходите и ползите за сега няма от страна на Европейската комисия. Аз наистина съм разтревожена. Задължителната и честа ротация на одитните е, дружества наистина е, ще създаде трудности – мисля, че имаме практиката на американското законодателство и ротацията не бива да е твърде честа. Важно е качеството на одита, а не просто механичното въртене на различни аудиторски дружества като самоцел. Аз вярвам, че когато говорим за задължителното провеждане на тръжни процедури, аудиторските комитети редовно трябва да си задават въпроса дали се предоставя най-добрата услуга и най-високото качество за акционерите. Аз лично не смятам, че съвместният одит трябва да се въведе задължително, но поделения одит е, заслужава по-голямо внимание. Защото тук е, една от фирмите поема основната отговорност за цялата група, като другите участници в е, групата правят одит на дъщерни дружества, някои от тях наистина ключови. Така може да се диверсифицира аудиторската дейност, но това ще зависи в крайна сметка от решението на аудиторския комитет. Той ще прецени дали това е уместно за тях. Аз не предлагам а, е, да е задължителен поделения одит. А, услугите извън аудиторската дейност са много привлекателен бизнес днес за аудиторските е, фирми. И мисля, че тук е, трябва да се помисли кои категорично да бъдат е, забранени и други, които биха могли да бъдат допуснати. Като имаме предвид колко привлекателна част от дейността е предоставянето на услуги извън одита – трябва да се работи с големите компании, за да се развият специализирани умения за дейности, успоредно на задължителния одит. Така ще могат да се усъвършенстват уменията на човешките ресурси. Крайната цел на задължителния тръжен процес, както за аудиторските, така и за неаудиторските дейности, е да се укрепи позицията на аудиторските комитети те редовно да следят дейността на аудиторите в полза на економиката и на обществото като цяло. Съдържателен трябва да е надзора и контрола върху дейността на аудиторите и това е същината на моя доклад. Мисля, че процесът не е завършен и с интерес ще изслушам всички, за да бъдем максимално полезни със съдържанието на доклада. Благодаря. Благодаря. Разбрах, че Маркъс не може да дойде. Има ли някой от НП, който иска да се изкаже на негово място? Ако не е така, давам думата на Саид. Mevrouw de voorzitter, en dank ook aan eh, de rapporteur. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на докладчика. Този проект доклад е, е добра основа за обсъждане. Разбира се, ние не сме съгласни с всичко, но сме близко до първоначалната позиция на комисията, което е една отлична отправна точка. Кризата показа, че кризата на аудиторската дейност трябва да... качеството на аудиторската дейност трябва да се подобри. В предложението на комисията се съдържат такива предложения. По какъв начин бихме могли максимално точно да отразим какво е финансовото състояние на дадена фирма, за да могат банкерите и останалите да имат доверие в докладите на аудиторите. Това е изключително важно. Ще се спре на ограничен брой поставени въпроси. Принципа за ротация е важен, както вие го споменахте. Считам също за важно да се направят структурни промени на пазара, но ако искаме да има ротация, тогава очевидно трябва да се включат максимален брой участници, а не само ограничен кръг такива. Също е, периода на ротацията не трябва да е твърде къс. Можем да обсъждаме през колко години да става това, в предложението на комисията се съдържа твърде кратък период, който можем да разгледаме. Освен това, едно съчетаване и провеждането на съвместни одити би дал по-добра възможност за структурна реформа в сектора, освен особено когато се провеждат е, е, истински поделени одити 50 на 50 или 40 на, на 60. Аз се запознах внимателно с доклада. Вие предлагате альтернативи на това поделено аудитиране за различните дружества. Ако погледнем какви са цифрите, можем да посочим, че този принцип е добър и намалява вероятността от грешки. Друг един въпрос, който трябва да разгледаме, се отнася до съкръщаването на броя на услугите, които одитните дружества могат да предлагат, тъй като съществува риск да се получи конфликт на интереса, да не се съсредоточат толкова върху аудиторската си дейност, защото се боят да не загубят печеливши услуги, които не са аудиторски. Я се доближавам до предложението на комисията, именно, че всяки конфликт на интерес трябва максимално да бъде изключен. Мисля, че това ни дава ясна линия, ефективни гаранции Предложението на докладчика в това отношение не е достатъчно и ние със сигурност ще представим предложения за изменения, за да подобрим тази част. Има също и надзор върху одитните дружества. Необходими са структурни промени, тъй като има доста фрагментация между националните надзорни органи в Обединеното кралство, в Нидерландия. Има също професионален скептицизъм, който се проявява към аудиторите относно това, доколко те са независими. Аз съм готов да разгледаме възможни альтернативи с докладчика. Но нещата, в крайна степен, опират до това, че трябва да има адекватен надзор на европейско ниво освен това, националните надзорни органи трябва да имат ясно определени задачи. Идеята за одитен комитет е голяма стъпка напред. Този комитет трябва да бъде изцяло независим от управителния съвет, напълно да е, трябва да е запознат с фактите. Освен това, внимателно да разглежда всички аспекти, включени в одита подобряване на надзора, изисква извършването на реформи. Читам, че предложението на комисията е добра основа. Докладчикът добавя някои неща и аз очаквам да продължим много доброто ни сътрудничество. Благодаря. Жан Пол ще се изкаже по-нататък. От АЛДЕ Оли Шмидт има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Кей за много добрия доклад, както винаги. Може би трябва да имате предвид това, че ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз, няма, за съжаление, да сте тук, за да може да представите чудесните си идеи. Разбира се, обхватът на одита е изключително важен и трябва да бъде обект на надзор предвид на състоянието на финансовите пазари. Регулаторните реформи и проблемите изискват да се направи нещо. Мисля, че всички сме съгласни с това. Въпросът е по какъв начин да стане това. Кей, подчертахте, че особено важно е качеството на одитната процедура, как да се разшири мандата на одитите. Трябва да има световен стандарт за информация. Трябва да подкрепим подобряването на качеството на аудиторските доклади, през последните седмици или месеци имаше доста лобиране, но здравия разум учи, че качеството трябва да се подобри, независимо по какъв начин ще бъде направено това. Дали да бъде документът директива или регламента. Идвайки от малка страна, сигурно Силви няма да е приятно да спомена това, но все пак такъв е случая. Ако бъде регламент, може да създаде осложнения. Трябва да има една директива, която да е на принципна основа. Разбирам какви са аргументите за и против. Ние сме различни държави, имаме различни методи за боравене с тази тематика. Понякога се забелязва конфликт с предложенията, които се правят тук и това, което се прави, да речем, в моята страна. Имаме различни традиции за фирмено управление в Европа и трябва да отчитаме този факт. Не считам, че винаги е възможно да се намери едно универсално решение за всички случаи. За поделените одити. Аз съм за този подход, но съм скептично настроен относно задължителността му, защото може да създаде прекомерна административна тежест и да доведе допълнителни разходи. Относно ротацията на фирмите, това е изключително политически чувствителен въпрос. Конкуренцията на пазара е голям проблем. Можем да се договорим по това. Е, Затова е необходимо да насърчим повече конкуренция между одитните дружества. Но по какъв начин да стане това? Не съм убеден, че Опита да се промени регламента и директивата е единственият път, може би изобщо не е верният път. Аудиторските дружества, освен четирите големи фирми, трябва да се конкурират, да имат такава възможност, но те трябва да бъдат оценявани много предпазливо, много внимателно. Считам, че основният принцип е собствениците да решават кога е, е подходящия момент да променят поне частично състава на управителните си съвети. Трябва да уважаваме този принцип. Скептично съм настроен относно задължителната ротация. И това беше споменато вече. Саид, аз не те разбрах съвсем добре. Не разбрах дали си за или против. За си, добре. Добре, ще обсъдим това, така или иначе. Скептичен съм и относно задължителните тръжни процедури за да не се замазват нещата, да се стигне до големи разходи, както за аудитираните дружества, така и за аудитните дружества. Задължителните търгове на всеки 7 години ще доведат до огромни разходи за всички заинтересовани. Качеството на аудита може да намалее. Едно от решенията е одитните комисии да създадат политика за ротация и извършването на, на търгове поне на 14 години, но политиката, която се следва, трябва да е напълно прозрачна за акционерите. Предложението на комисията да се обсъди възможността за създаване на европейски сертификат за качество на одитните дружества. Читам, че Кейти заличи това предложение. Може би ще се аргументираш защо. Защото според мен това е една добра идея. Аудиторски или неаудиторски услуги, точ, член 10. Подкрепям предложението на Кей това да е позволено само когато има изричното съгласие на одитната комисия член 9 за таксите за одит, допълнителни задачи трябва да се извършат допълнителни дейности от одитните дружества едва когато са надвишени 10% от разходите за извършване на аудитиране. Аз намирам това за малко проблемно. не бива а, да се нарушава независимостта, затова не разбирам защо трябва да се слага таван на таксите, които се събират за дадена услуга. Можем да го обсъдим. Забранени неаудиторски услуги. Трябва да има повече конкуренция в това отношение и това е едно от решението. И на последно място надзора. Нашата група обикновено подкрепя Европейския орган за ценните книжа и пазарите. Но ако можем да променим Европейската група на органите за надзор върху аудиторите по подходящ начин, по модел, който ги прави прозрачни и подотчетни, това би могло да бъде едно възможно решение. Благодаря. Емили Тюрнен има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за двата и доклада. Най-напред бих искала да кажа, че групата на зелените работим в тясно сътрудничество с колегите от Комисията по юридическите въпроси, по правните въпроси и ще говоря в по-общ план, не само върху това, с което се занимава Комисията по економическите и парични въпроси. Както каза вече Саид, финансовата криза показа, че има сериозни предизвикателства в сектора на одита, има проблеми с качеството на одита, конфликт на интереси, има голяма концентрация на пазара. Тези три проблема трябва да бъдат е, преодоляни. Ако разгледаме доклада на госпожа Свинбърн, и доклада на Комисията по правните въпроси, мисля, че те не ни предлагат достатъчно решение за справяне с тези предизвикателства. На мен ми харесва докладът на Европейската комисия. Той е много смел в много отношения. Можем да обсъдим, разбира се, някои от детайлите му, но считам, че трябва да сме внимателни, да не бъдем прекалено преказливи, предпазливи, защото това е един сектор, който трябва да се промени в тези три пункта, които споменах. Трябва да бъдем малко по-смели, да не се придържаме само към статуквото. Ние искаме като група на зелените да има динамичен, конкурентен пазар с по-добър надзор. Много добре би било да се подобри качеството на одитите и трябва да видим кои инструменти са пропорционални, са разменни, верните инструменти, за да се гарантира това. Ротацията, според нас, е една възможност. Бихме могли със сигурност да я обсъдим след определен брой години, но това е един инструмент, който трябва да бъде проучен. Знае, че се води дискусия и по други досиета и въпросът не е толкова лесен дали да се премине към задължителна ротация, но можем да обмислим този въпрос. Трябва да има повече стимули за поделения одит. Не считам, че търговете са достатъчни. Същото се отнася за забраната на неаудиторските услуги, така както се предлага от комисията, която подкрепаме. Считам, че търговете едва ли ще решат проблемите с конфликта на интерес по отношение на неодитните услуги. Когато говорим за поделен одит, трябва да има възможност малките фирми да навлязат на пазара, и да преодолеят сега съществуващата олигополна ситуация на пазара. Това би било нещо положително. И на последно място за днес Ние гледаме на днешната дискусия като отправна точка. Ние сме за основният орган да бъде Европейския орган за ценните книжа и пазарите, Разбира се, трябва да се отпуснат допълнителни ресурси. Разбирам, че това е орган, който е натоварен вече с много задачи и проблемът е в това, че винаги не разполага с достатъчно ресурси. Когато и се възлагат повече а, отговорности на тази служба, трябва да и се предоставят и повече ресурси. Разбира се, можем да говорим по това, кой е най-добрият орган, но считам, че трябва да има силен орган на европейско ниво, който да упражнява надзор върху одита. Няма да навлизам в подробности на този етап. Ние очакваме да си сътрудничим с докладчиците в Сянка и да вземем и да направим една смела стъпка по отношение на този сектор, за да се подобри положението там след тази криза. Не виждам Йорген Клутер тук, Жан-Пол си има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо по-различно от това, което чух до тук. Каза се, че одита и липсата на добър одит е една от причините за сегашната криза, но трябва да има примери. В сферата на одита има доста контрастна ситуация в различните държави членки, сегашните регламенти не са еднакви. Има страни, в които няма никакъв проблем с одита. Ролята на одита, така или иначе, не е да предвиждат кризи, а да види а, дали а, са законни финансовите отчети, а, дали те са надежни, автентични. Считам, че трябва да сме внимателни при нашите констатации в това отношение. Аз съм за това, което предлага комисаря, да се прояви прагматизъм, но Зина говорих по тези въпроси, без да са имали контакти с аудитори или да разбира тяхната дейност нещата не са толкова катастрофални, колкото се представят. Има някои предложения за подобряване на качеството на одита. Разбира се, ако искаме да подобрим качеството, нека да го направим, но нека да се поставим въпроса откъде да започнем защото не започваме от нула, нито пък можем да говорим за пълна липса на качество. Трябва да помислим, когато правим предложение. Понякога не говорим а, с един и а, същи език. А, du tout une répartition des, des, des, des, contrats. Казва се, че трябва да преодолеем административните пречки, но както казва Саид, трябва да видим какви са ползите, какви са а, разходите. Е, често а, е, има а, е, договаряне при извършването на, на одити и, например, такъв а, споделен одит а, се прави за някои публични дружества и за банките. Можем а, да помислим каква да бъде системата, но трябва да сме реалисти. Някои са против. Ако има ротация, трябва да има ротация между съществуващите а, дружества. Малките дружества ще бъдат смачкани. От сега съществуващите агенции за кредитен рейтинг само две е, имат система на ротация. Освен това, трябва да помисли какви ще бъдат разходите от тази ротация, както каза Оли е, е, Шмидт. Ако искаме да бъдат намерени нови дружества, това ще струва пари и не е сигурно, че тези нови аудиторски дружества ще бъдат по-добри от съществуващите в Франция на всеки три години се а, сменят префектите, но това не води до подобряване на живота в а, а, регионите. Одита трябва да контролира аудиторите, или да се подобрява, да се а, извършва контрол върху качеството ни, но те също са аудитори. И тук е малко странно, че има специалисти по всяка дисциплина в управата на дружествата, по човешки ресурси, по аудит и прочие. Тоест, това вече не е колегиален орган, а един нов управителен съвет. Относно одитните и неодитни услуги. Да, това е сериозен а, въпрос, а, свързан с конфликта на интереси, но ако погледнем по-сериозно на въпроса, ще видим, а, че има такива допълнителни услуги. Те трябва да бъдат поставени в рамка, за да могат да установят какви са проблемите в дадено дружество, аудиторите трябва да познават отблизо това дружество. защото а, е, има а, е, понякога различни а, е, възможности за заобикаляне на регламентите, за намиране на вратички. Трябва да могат да осъществяват а, допълнителни услуги, освен одитните, но трябва да има ясно дефиниране на двата типа дейност а, и тези услуги да а, се а, да не се предоставят в онези дружества, върху които извършват одит. Искам да поздравя докладчика за нейната работа и го правя с най-голямо удоволствие. Благодаря, Питер Зимер. Благодаря много сърдечно на докладчика за доброто предложение, което представлява една чудесна основа за дискусии. По някои от въпросите, които докладчикът се е, предлага, е, конкретни е, неща във връзка с ротацията, смятам, че наистина си струва да поговорим и да помислим по-интензивно. по интензивно Срещнах се с представители на предприятията в региона, в който живее и в моя избирателен район. Там има доста големи предприятия, които биват аудитирани и Едва когато е, поговориш с представители на аудиторските фирми, разбираш е, колко комплексен е характера на един одит е, в едно голямо предприятие, в което има е, дружество майка, дъщерни дружества и така нататък. След като осъзнаеш тази комплексност и я сравниш с проблемите, които възникват в големи е, германски предприятия, при които в продължение на десетилетия одитите са извършвани от едни и същи хора, е, виждаш, че на практика качеството на одита, на одитната услуга е, е константно в момента, независимо от това, че е, аудиторски дружества извършват одитите е, по едни определени критерии, не можем да кажем, че качеството е много по-голямо. Става дума за срокове, за е, периоди, които, да кажем, са се променили е добре, когато става дума за едно много голямо предприятие с множество клонове и дъщерни дружества, тогава трябва да помислим наистина дали периода от 7 или 8 години е, е подходящ. Защото е, в е, случаите, в които, да кажем, Периодът на аудитиране е прекалено дълъг, е, когато говорим за този ротационен период, е, е възможно да се реализират загуби. В продължение на 6 години, да кажем, един аудитор е навлизал в спецификата на предприятието, на концерна с множество дъщерни дружества и изведнъж, е, да кажем, на седмата година трябва да се смени. Освен това, когато говорим за отделните елементи на контрол или на надзор, трябва да имаме предвид е, от една страна структурата на органите на управление, да кажем надзорния орган е, в дадено предприятие и неговата структура. Дали е, в този случай в крайна сметка не става дума за един механизъм за самоконтрол, за е, вътрешен надзор. Е, и трябва ли непременно да дублираме абсолютно всички функции на надзорния съвет е, чрез одита? Струва ми се, че си струва да помислим по всички тези аспекти, за да решим кой е оптималният вариант, оптимален и от гледна точка на разходите и на е, труда. Благодаря, казва председателката. Аз ще се спра също на три аспекта. Съгласна съм с една голяма част от изложените от вас виждания, които в крайна сметка се различаваха понякога само по някои нюанси. Първо, не аудиторските услуги. През юли разговаряхме с представители на регулаторните органи в САЩ и по въпросите на одитите. И представителите на Американските надзорни органи и аудиторски дружества смятаха, че регулаторни органи смятаха, че не е добре да тръгваме единствено по линията на одитните услуги защото в един такъв случай съществува по-голям риск според тях от ограничаване на обхвата на одита. Така че не одитните е, услуги, по съвета на нашите колеги от регулаторните органи в САЩ, би трябвало да бъдат запазени в рамките на е, едни е, на аудиторската дейност. А сега по отношение на е, аудитирането, мисля, че би трябвало да разгледаме и въпроса свързан с консултациите, с лобирането. Само една идея. Може би ще можем да включим в така, неконфликтните части от нашето становище и от нашия доклад и една подобна идея. Имайки предвид практиката в моята страна, в Обединеното кралство, бих казала, че е, одитният комитет е, би могъл е, до някъде да се покрива и с комитета за надзор на банковите институции. Ние говорим в момента за стабилизиране на банковата система, за това, че са необходими сериозни е, анализи е, на ситуацията на финансовия пазар. И за това е, си мисля, че действително е възможно да се разгледат различни е, линии на е, свързване на одитите с е, регулаторните и надзорните органи, включително и в е, е, финансовата и банковата е, сфера. Така и така аудиторите са свързани с е, финансовите институти, кредитните институти Струва ми се, че е, финансовите анализи е, така и така представляват една важна основа за изготвянето на одитните доклади. Това е само една идея, на която обаче аз е, смятам, че се изтрува да се спрем особено във връзка с поделения одит. Подкрепям идеята за ротация. Възможно е естествено да приемем един по-дълъг период от 14 години. Стана дума за това, че една смяна на аудиторите на по-кратки е, периоди е, би могла да се отрази неблагоприятно е, върху разходите, но трябва да сравним и практиката в Белгия, в Великобритания, задължителността на аудиторската дейност, задължителният характер във връзка с тръжните процедури и назначаването на аудиторите. Е, това, което ние бихме желали в крайна сметка да се извърши в рамките на един аудит е, по един или по друг начин, е, би могло, може би, да се реализира по-добре в рамките на една тръжна процедура, която естествено се управлява от одитния комитет. Говорим във всеки случай за предприятия от значителен обществен интерес и би трябвало да мислим за това, че когато се приеме един дълъг период на ротация, да кажем 14 години, тогава вече ще има достатъчно време, за да се извърши една тръжна процедура при подбора на аудитора и определяне на неговите задачи и обсега на неговата дейност. Това е една а, идея, която исках на всяка цена да споделя е, с вас във връзка с е, комплексността на а, е, цялата тази дейност и а, необходимостта от а, съвместни усилия на много повече органи и хора. И така, а, питам отново, има ли още изказвания? Ако няма други, давам думата на докладчика. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Немалко са изненадите. Аз бях докладчик в сянка по предишния доклад по собствена инициатива и отдавна говорим по тези въпроси, макар и в малко по-различна светлина. Ги разглеждахме е, преди коледа. Не всичко е съвършено ново, обаче. Е, струва ми се, че единодушно се подкрепя идеята аудиторските комитети е, да въвеждат една формализирана система. Те не са неформални органи. Те са важни органи, които имат своето място в търговските дружества, особено в големите корпорации. И ротацията, тръжните процедури, аудиторските и неаудиторските услуги са все въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Аз разговарям не само с британски дружества, но и с дружества от други държави членки. И те ме уверяват, че имат своите системи и политика на нулева толерантност. Ако техният аудитор, който извършва задължителен одит, извършва услуга или дейност извън одита, това трябва да стане е, съзнанието и с одобрението на, съответното, на съответната аудиторска фирма. И а, да получат а, а, свой, своето възнаграждение по този начин. Крайно непрозрачни а, бяха а, тези дейности преди години и ми се струва, че има значително подобрение. Но все по-голям брой а, от тях а, участват а, активно в а, надзора на одитната а, дейност. Активността на акционерите също не бива да се подценява. В крайна сметка, одит се прави в интерес на акционерите и те са заинтересовани като собственици на акционерните дружества да има реална законодателна рамка, с която да се съобразяват аудиторите. По директивата за дружественото право се изисква ротация на партньорите. Това а, все още не е реализирано съгласно 8-та директива за дружественото право. Все още не знаем дали ротацията на партньорите е ефикасна. Не е изтекал периода, а, за да можем да направим една оценка. И поради тази причина а, трябва да действаме пропорционално и да бъдат предвидени клаузи за преглед, така че да може да се направи оценка на въздействието от приети мерки, чието действие все още не се е разкрило изцяло. Съгласна съм, че по тези въпроси можем да постигнем консенсус, ако ги изясним, за да създадем конкурентен пазар на аудиторската дейност със съответните пропорционални мерки. Ще ми се да вярвам, че най-добро качество на аудиторската дейност може да се постигне по един или друг начин, но аудиторския комитет ще трябва с отговорност пред акционерите да обоснове своето решение. И се връщам пак към международните стандарти. Мнозина от тези дружества, които са предприятия от обществен интерес, са глобални по своя характер и те трябва да се съобразяват с стандартите, зададени от Европейския съвет за системния риск и други регулаторни органи. В закона Сарбейн Оксли е, в Съединените щати има много клаузи, които не ми допадат, но има и норми, е, които предотвратяват конфликта на интерес при реализацията на съответните финансови продукти. И ако служител на дружеството ползва пенсионен продукт, който се предлага от аудитирано дружество, то тогава може ли да се каже, че има конфликт на интереси, когато се правят одити на такива дружества, предлагащи съответния пенсионен продукт. В Сърбей Ноксли в този закон на Съединените щати има такива разпоредби. И аз съм готова да обсъдим въпроса открито. Разглеждайки широкия спектър от предприятия от обществен интерес в Европа, трябва да кажа, че Европейския орган за ценните книжа и пазарите – не е най-подходящият орган. Ако щете, Европейският банков орган е по-подходящ, защото той ще може по-отблизо да а, е, провежда а, е, надзорната дейност. От трите европейски надзорни а, е, органа много се чудих кой ще има най-голям опит в надзора на аудиторската дейност. И в крайна сметка стигнах до извода, че една европейска група за надзор на аудиторите ще може да бъде най-сполучливата форма за всички 27 държави членки. Помислете си колко е натоварен Европейския надзорен орган за ценните книжа и пазарите. Ще се падне по-малко от човек на държава членка, а в някои случаи и на всички държави членки за определени дейности. Това е нелепо. И ми се струва, че европейска група за надзор на аудиторите ще може да се справи с тази дейност много по- успешно. Всички преследваме една обща цел – по-високо качество е, и укрепване на конкуренцията на аудиторските услуги в рамките на общия пазар. Как ще стигнем до тази цел? Е, това е въпрос на преговори. Благодаря. Благодаря. Крайния срок е, за внасяне на изменения 25 е октомври, след това 19 ноември ги разглеждаме, гласуваме на 3 декември в комисията. Водещата комисия, правната, ще гласува на 18 декември. И сега продължаваме с точка 6 от дневния ред. Годишният доклад на ЕЦБ за 2011 година. Мариза Матиас е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се спра на някои ключови момента и накратко ще ви представя доклада. Колегите вече разполагат с копия от е, доклада. Аз ще се спра на логиката и на начина по който е организиран доклада, както и на някои от направените предложения. Разделила съм доклада на четири основни групи, обхващащи четирите основни въпроса. Разглежда не само ролята на ЕЦБ, но също и паричната политика. Можете да видите. Първият част е парична политика, второ економическата криза ЕЦБ, трето банков съюз и най-накрая разглеждаме някои институционални въпроси, които по мое мнение са много важни, за да се направи оценка на дейността на ЕЦБ. Относно паричната политика – аз се опитах да посоча някои от характеристиките на дейността на ЕЦБ през 2011 година, свързани с поддържане стабилността на цените, инфлацията, перспективите за развитието на инфлацията. Разделяла съм на два периода. Първият период се характеризира с увеличаване на лихвените проценти това беше несъразмерно с увеличаването на инфлацията, която беше установена, тъй като лихвените проценти не бяха а, резултат от структурни а, проблеми. Втория период а, се отнася до по-нататъчно намаляване на лихвените проценти на първоначалните им нива. Аз се опитах да разглеждам три основни въпроса, свързани с дейността на ЕЦБ през 2011 година. Предоставянето на заеми за домакинствата са доста занижени в сравнение с периода преди кризата. Има ниски нива на ликвидност, които бяха установени през втората половина на 2011 и това буди сериозно безпокойство. Ако считате, че това може да доведе до проблеми а, с ефективността на дейността на ЕЦБ, а, това може би действително е така. ЕЦБ считам, че действа а, добре. Въпреки това обаче продължават да променят своята политика и не поставят никакви условия за финансовата система и за предоставянето на заеми за домакинствата и малките и средни предприятия. Това трябва да се разгледа в рамките на раздела за паричната политика. Преминаваме към економическата криза. Трябва да се обърне внимание на това каква беше реакцията на ЕЦБ при сегашния контекст. Има политика на строги бюджетни съкръщения в редица държави. Целта беше да се ограничи ефекта върху останата част, върху еврозоната. Освен това, съм подчертала няколко момента, които са от особена важност, по мое мнение. На първо място, какъв е мандата на ЕЦБ. Това е сериозен проблем. Както съм споменавала многократно по-рано, ЕЦБ продължава да има мандат, който е тясно свързан с регулирането на инфлацията, независимо от последиците от тази политика върху растежа и заетостта. Причинно-следствената връзка, според мен, е съвършено ясна и това е основен проблем, който откроявам в доклада си. Вторият проблем е в това, че като оставим на страна мандата на ЕЦБ и че този мандат е твърде ограничен, особено като се има предвид това, което трябва да правят сега, в времена на криза, те многократно са надхвърляли границите на своя мандат с аргумента, че това, което се прави при сегашното положение, е в рамките на официалния мандат. Може и така да е, но аз мисля, че ЕЦБ твърде се ангажира с бюджетната политика в различни страни, в политиката за заетост, политиката за приватизация и прочее. Тяхната дейност във връзка с мандата е друг аспект, на който исках да наблегна. Считам, че не можем да продължаваме по същия начин. Получава се дисбаланс, като и се има предвид частност инфлацията в еврозоната. Мандатът е сериозен проблем и трябва да го разгледаме. Не знае дали това му е мястото и времето, но трябва да държим сметка за последиците от дейността на ЕЦБ и се надявам, че ще разполагаме с нужните инструменти и условия за промена в мандата на ЕЦБ в бъдеще. И последните два въпроса. Първо за Банковия съюз. Както вече подчертах и както вие а, знаете, има проект а, за създаване на банков съюз в Европейския съюз и свързани с а, а, него аспекти. Ако искаме да се справим с кризата, трябва да преодолеем а, противоречието, което съществува в момента. Имаме предложение, което се опитва да създаде европейски надзорен от орган, като същевременно се действа по паралелна линия на национално ниво за разрешаване на кризата. Ако не можем да намерим допирни точки между решаването на тези два проблема, няма да можем да се справим с проблемите, пред които сме изправени в момента. Искам също да кажа, че трябва да обърнем внимание на липсата на отговорност и подотчетност. Кризата има сериозен ефект върху живота на хората. А липсва демократичен контрол, демократичен надзор – и това се превръща в неразливна част от начина по който действа Европейския съюз. Трябва да обърнем повече внимание на въпроса на подочетността и каква да бъде ролята на Европейския парламент в упражняването на контрол върху паричната политика. И най-накрая искам да се спре на някои от институциалните въпроси, които съм включила в доклада. Казах вече, че ЕЦБ трябва да направи самооценка, обхващаща всички сфери на дейността й, особено какъв е ефекта от програмите за корекции, отнасящи се до държавите от еврозоната. Освен това, на последно място, но не е по значение, ЕЦБ трябва да обмислят и въпроса за липсата на жени като членове на управителния съвет на ЕЦБ. Това е важен въпрос за равнопоставеността на половете. Поставили сме въпроса многократно. Това е сериозен проблем. Има противоречие между предложенията, които се правят от Европейската комисия, които се опитват да издигнат на по-високи постове повече жени, това, което се наблюдава в ЕЦБ. Може би колегите ще предложат някои альтернативни решения по някои от въпросите, които може би не са изцяло засегнати в доклада ми. Аз съм готова да изслушам вашите коментари, да ги обсъдя с вас, защото считам, че ролята на ЕЦБ трябва да бъде преосмислена предвид на сегашния контекст. Благодаря, Илдико. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика. За представеното предложение е, ще се спра на няколко от въпросите, засегнати в доклада, но нека да направя едни по-общи бележки. Докладът е, е с описателен, дескриптивен характер. по-малко с препоръчителен характер, което мисля, че се подкрепя от следното. Първо, да, докладчикът заявява, че има различни периоди в и етапи в дейността на Европейската централна парка, някои от които са били правилни, други по-скоро свързани с грешки, но също време трябва да си дадем сметка, че Европейският парламент е оценявал дейността на банката и е давал също своето становище. Как Европейската Централна банка ще гарантира ценовата стабилност? Как ще се е, гарантират и е, средствата на данакоплаците. На е, Подчертавам въпроса как, по какъв начин. Ние знаем, че държавният дълг отчасти продължава да расте. Трябва да се запитаме също защо, независимо от мерките, които бяха взети от ЕЦБ задържане на инфлацията в определени граници, дейности, които са свързани с създаване на работни места, на заетост. Това според нас би трябвало да стане в рамките на един социален съюз, ако решим да го създаваме, но не толкова в рамките на парични и банковия съюз. демократичната легитимност на банката е изключително важен въпрос, но мисля, че е, нещата е, са ясни е, и е, по дефиниция е, Европейската централна банка е в крайна сметка една е, легитимна, е, но независима институция. И всичко това е залегнало и в е, Лисабонския договор. Е, Покачващата се е, инфлация през 2011 година е, се свързва от докладчика с е, увеличаването на цените на енергийните ресурси. Това е така. Но въпросът е не само да констатираме този факт, а да попитаме какво трябва да се направи и да дадем предложение за бъдещи действия, за да пресечем едно такава явление през следващите периоди. Струва ми се, че ръста на инфлацията е така, един фактор, който се, на който се отдава по-голямо значение, отколкото може би би трябвало към момента. По отношение на задачите на Европейската Централна банка във втория отрасъл, економическата криза и най-вече е, пазара на ценните книжа и е, приходите, които се е, реализират. Е, ми се струва, че това не е всъщност същинска задача на Европейската Централна банка. По-скоро поддържането на едно е, стабилно ниво на ликвидност. Това е задача на банката. Но ние естествено би трябвало по пътя на и с помощта на механизмите за поделяне на риска да стабилизираме и нивата на ликвидност. Банките действат най-вече на национално равнище и затова мисля, че би трябвало на национално равнище да се предвиди силен механизъм за надзор, за банков надзор не би трябвало да търсим европейско равнище на надзор е, в рамките на Европейската централна банка, защото е, без е, познания, с които разполагат националните надзорни банкови органи, тя едва ли би могла да се справи с тази действително много сложна задача. Естествено, че тук става дума за много повече, не само за економически съображения. Това, от което наистина се нуждаем, е изследване за въздействието, анализи, е, които е, да ни дадат отговор на въпроса, е, ще е, се наложат ли изменения в е, договора за Европейския съюз? Ще трябва ли надзорът, така да се каже, да обхване и дейността на Европейския парламент? Това би могло да се отрази на отчасти така, формално погледнато на независимостта на банката, но а, това е начин за разширяване на а, функциите на парламента и а, за осигуряване на а, една по-добра дейност и прозрачност. Струва ми се, че в бъдеще би трябвало да помислим и за характера на докладите ни е, относно дейността на Европейската Централна банка. Те би трябвало не само да констатират определени факти и е, действия, предприяти от банката, а да е, включват и препоръки и мерки. Да, що се отнася до е, действията, които критикуваме, е, има действително и такива, които много трудно биха могли да бъдат обяснени. А що се отнася до диалога е, в областта на паричната политика, действително това е нещо, което ние подкрепяме като парламент, като цяло. Би било много полезно наистина да да разглеждаме не само и да разполагаме не само с годишния доклад на Европейската Централна банка, но и с, и с наш доклад, който да констатира определени факти и действия и да разглежда действията на банката, но да включва и една, един заключителен раздел, в който е, задължително да има препоръки и е, планове за бъдещи действия. Това ще бъде от полза, според мен. Горе-долу в е, очертани от мен дух ще бъдат и измененията, които ще внеса. Благодаря много на докладчика предварително и се надявам на една конструктивна съвместна работа. Благодаря, господин председател. Аз с голям интерес се запознах с доклада на Мариса Матиас относно дейността на ЕЦБ през 2011 година и в голяма част съм съгласен с нейната диагноза. Докладчикът показва каква е несъответствието в паричната политика през 2011 година и в частност съмнителния характер на увеличаването на лихвените проценти през първата част на годината, което допринесе за задушаване на скромния растеж. Политиката на ЕЦБ чрез използването на традиционни и некотрадиционни средства стана по-кохерентна през втората част на годината, но злото беше вече нанесено. Има доста съгласие в гледните точки на моята политическа група относно някои от противоречията, които подчертава в доклада си докладчика относно дейността на ЕЦБ. Има противоречия между целта за подкрепа на нестабилната економика в еврата, еврозоната а, и големите печалки би извлечени от ЕЦБ в техен ощърпа. Има желание за подкрепа на а, държавите и банките – Освен това, се налагат някои решения за бюджетите на отделни страни, въпреки че това не е в мадата на ЕЦБ. Относно оптималността на политиката в еврозоната, изисква анализ за това как да се завърши економическия и паричен съюз – как да се следва добра политика и какво да бъде съответствието между паричната и бюджетна политика в държавите членки. Паричната политика успя да наложи климат на ниски ликвени проценти. Търсенето на кредити остава слабо и няма достатъчно инвестиции в целия Европейски съюз в момента и трябва да се зададем въпроса дали Европа има интерес да се лиши от бюджетна политика, както на ниво държави членки, така и на общо европейско ниво. Но това е доклад, който се, тема, която се разглежда в друг доклад. Аз съм съгласен с доклада. Той а, се изготвя в важен момент за от дейността на нашата комисия от името а, на групата на социалистите и демократите. Ще предложим изменения, за да допълним доклада. Господин Рамон Благодар... Благодаря много, господин председателю. Няколко думи по доклада на Мариса Матиас, който обсъждаме. Първо, съгласен съм отчасти с доклада. За паричната политика съм съгласен с докладчика, че има проблеми с достигането на кредитите до малките и средни предприятия в някои държави. в а, а, двете а, дългосрочни операции, които разгледахме, а, много важен елемент са малките и средни предприятия и трябва да се обмисли дали ще продължи финансирането им, защото предпоставка за преодоляване на кризата е възстановяване на а, притока на финансови средства за малките и средни предприятия. Също така, Не сме несъгласни с написаното от докладчика за Банковия съюз. Тук аз изразявам личното си мнение. Е, доста голямо е разнообразието на становища и ще внесем предложения за изменения, но според мен не грешите, е, когато е, откроявате противоречията, които трябва да преодолее Банковия съюз, както и вашата загриженост поделям за липсата на жени в ръководството на ЕЦБ. Това обсъждахме с членове на нашата група и преди. Има различни допирни точки, които имаме с докладчика и можем да я подкрепим. Но някои от изразите, които виждаме в доклада, не ни допадат. Например, когато говорим за економиите и бюджетните съкръщения. Тук не съм съгласен – у нас в Испания имаме е, държавен дефицит е, от около 9%, четвърта поредна година на е, дефицит в бюджета 8 до 10%, така че за такива съкръщения все още не можем да говорим. Много интересен разговор ни предстои, предстои но не зная дали социалистите ще се съгласят с нас или ще се придържате към линията на докладчика, защото зная, че Мартин Шулц през март посети Барселона. Проведохме публични дебати с него и тогава го попитах какво е мнението му за бюджетните економии и бюджетния дефицит и той се изказа в подкрепа на балансирания бюджет за гарантиране на публичните услуги в дългосрочен план. Миналата седмица в парламентарната комисия проведохме разговори и говорихме с Йоран Першон, бившият премьер на Швеция. Той е председател на мозъчен тръст, който работи по важна, и интересна за мен тема. Попитахме го как преодоляха 94-та година в Швеция, когато той беше премьер. И той обясни чрез урязване на бюджета. Още първата година 10%. И тогава Швеция започва да се съвзема и да върви нагоре. Аз не зная дали идеологически ще приемете е, тази оценка. Можем да продължим разговорите. Докладчика също така говори за урязването на бюджетните разходи като е, причина за положението. Аз мисля, че не трябва да го търсим там. Има страни, които загубиха доверието на останалите. Има е, страни, които представяха невярна статистика за публичните си финанси на Европейския съюз. Тоест, ЕЦБ няма никаква вина за липсата на доверие в някои държави, членки на Европейския съюз днес. Във всеки случай ние ще представим предложения за изменения, защото не сме съгласни с начина по който докладчика отразява участието на ЕЦБ в преодоляването на економическата криза. Това е за сега. Ще внесем своите предложения и ни предстоят интересни разговори с останалите докладчици в Сянка. Благодаря. Okay. Is there anybody standing in for Sven? Някой друг? От зелените не. О, извинявам се. Ева Жоли, заповядайте. Благодаря на докладчика Мария Саматиас за проекто доклада, който е изготвила. Ние активно участвахме в изготвянето му, за да постигнем съвместно компромис, който да е приемлив за вълшенството. И в този дух ще продължим работа по доклада, като отчетем дейността на ЕЦБ за 2011, както и като посочим какво да бъде бъдещето и как да се укрепи економическия паричен съюз. Предпоспективно искаме да се върнем към някои анализи, свързани с дейността през 2011 в сферата на паричната политика и особено първото увеличение на лихвените тип, което доведе до а, допълнително намаляване на средствата за кредити и а, задълбочи кризата съгласно параграф 6 от доклада, се подчертава липсата на условия, изисквания. И в това отношение можем да използваме примера на Bank of England, който заедно с а, а, Министерство на финансите успя а, да наложи условия за отпускането на кредити за малките и средни предприятия. Друг важен момент за 2011 година беше участието на БЦБ в мисията на тройката в страните, които са включени в програмата за подкрепа. Беше извършено проучване от Европейс... поръчано от Европейския парламент проучване и се отнасяше за избягване на конфликт на интерес. В продължение на докладите от последните две години, ние считаме, че трябва да изискваме допълнителна прозрачност от страна на ЕЦБ, както по отношение на спешните ликвидни средства, както и поставянето под контрол на ЕЦБ на централните банки на национално ниво. Освен това, разглеждане на баланса на ЕЦБ и компонентите, включени в него. Освен това, настояваме за публикуване на протоколите от заседанията на управителния съвет на ЕЦБ. Относно бъдещето на ролята на ЕЦБ в засилената архитектура на економическия е паричен съюз. Тук е необходимо да се засили също и демократичния контрол. Групата на зелените ще участва с изменения в изготвянето на доклада, доклада, който е изготвен от Мариса Матиас. Благодаря. Трябва да кажа, че това, което прави Bank of England заедно с Министерство на финансите предвижда нещо, което е предвидено в директивата за капиталовите изисквания. Подобно предложение беше направено за да се приложи този подход в целия Европейския съюз, но все още трябва да се види дали е възможно да се приложи. Аз няма да се позовавам на Bank of England. Искам да благодаря на госпожа Матиас за проекто доклада и споделям безпокойствата и за нарастването на проблемите с ликвидността през 2011. Освен това, дългосрочните операции по рефинансирането не успяха да постигнат основната цел, а именно предоставяне на повече кредити за домакинствата. И съм съгласен с другите предложения на докладчика относно ролята на ЕЦБ в справянето с економическата криза. Противно на подхода на госпожа Матиас, бих желал да предупредя срещу използването на нестандартни мерки, като увеличаването на паричната маса. Сега, чрез прилаганите програми, ЕЦБ подкопа един от стълбовете на економическия и валучен съюз. ЕЦБ не се фокусира само върху ценовата стабилност, каквато, какъвто е мандата му, отива извън този мандат. Трябва да подчертаем, че това е свързано с рискове, особено риска от морален риск. Трябва да наблегнем дебело, че баланса на ЕЦБ е в сериозен проблем. Една трета вече се намира в периферията. И ЕЦБ се превръща в лоша банка, което е нещо обезпокоително. Считам, че трябва да погледнем критично на това, което прави ЕЦБ чрез този доклад и в този смисъл аз ще направя няколко изменения. Надявам се, че конструктивно ще можем да постигнем компромиси. Благодаря. Томас Ман има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на госпожа Матиас за подготвения текст. Стана дума за това, че е, доста категорични са позициите на докладчика езикът е ясен и категоричен, а в някои случаи а, а, бихме могли да използваме а, малко по-нюансиран език. Имам предвид точки 20 до 23, да кажем, Банковия съюз. Да, трябва да разграничим нещата и да нюансираме. Има различни банки не всички са лоши. Има всякакви. Естествено, че когато говорим за банковата система, трябва да е, имаме предвид и сенчестите страни на тази система. Не можем да ги е, премълчаваме. Но нима сенчести и тъмни е, страни е, е, се срещат навсякъде. Става ли дума действително за хиляди банки, да кажем 6 хиляди, за всички банки в Европа или само за най-големите? Аз идвам точно от Франкфурт, защото живея в този град. Започнахме още преди години да разделяме някои от банките, е, твърде големите, мастодонтите, е, една специална институция за банков надзор е, в Германия следи тези процеси и ги управлява. Самокритичната оценка или критичната самооценка, която вече бе спомената, е необходима, но естествено не е достатъчна. Ние би трябвало да е, видим какво е хубавото, какво е лошото, какво става с е, м, държавните облигации, с е, държавните ценни книжа, и то най-вече на високо задлъжнялите държави в е, европейската, е, в еврозоната и в Европейския съюз. Е, драги се опитва да действа с този механизъм, но ние би трябвало да го разгледаме много по-задълбочено и критично. И освен това, да свържем нещата с европейския семестър. Ние се нуждаем е, от повече сътрудничество, от повече координация в Европа и естествено Европейската Централна банка ще играе една жизненно важна роля в това отношение. И нека да се спрем също на това, което каза колегата е, преди малко, е, за е, така, погледа, който трябва да хвърлим в рамките на този доклад за годишния доклад на ЕЦБ. Нека да хвърлим поглед към бъдещето, да кажем какво трябва да се направи, какво ще се случи, ако предприемем тези или тези действия. По този начин ще дадем една съвсем ясна визия за следващите периоди. Дали ще го направим в рамките на цялата комисия или в рамките на една по-малка работна група. Във всеки случай е, трябва да обсъдим този въпрос. Как да изглеждат нашите доклади за годишния доклад на банката? Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за нейната работа, но не мога да я поздравя е, за някои от е, насоките, които дава в нейния доклад защото ми се струва, че има объркване. Няма да навлизам в детайли. Ние ще можем да представим изменения. Въпреки това искам да кажа една бележка в точка 20 и 7 относно липсата на жени в управителния съвет на ЕЦБ. Тя счита, че това е показва липсата на ангажираност на, на съвета, на управителния съвет на ЕЦБ към въпроса за равенство между половете. Там членуват централните банки на Европейския съюз избира управителите на централните банки на държавите членки. Госпожо председател, избора на председател на Централната банка на Обединеното кралство. Това е нещо, което приветстваме. Знаете, че не е лесно да се наложи дадена кандидатура от личен опит. Искам да кажа още нещо, що се отнася до квотите, които се предлагат от госпожа Рединг. Госпожа Рединг никога не е предлагала такива договори в управителните съвети на дружествата, а само в надзорните съвети. Нашето дружествено право е различно. Има разлика в дружественото право между Люксембург, Германия или пък Франция и другите страни, които се ръководят от Наполеоновия кодекс. Така че не трябва да бъркаме адресата. Ако добре, добре съм чула от превода, докладчикът казва, че ролята на ЕЦБ трябва да бъде преразгледана. Трябва да кажа, че ролята на ЕЦБ е записана в договорите е, и не може става дума да се накърни независимостта на Европейската Централна банка. Има още какво да се свърши, за да се коригират някои от е, предложенията и някои констатации, които са записани в доклада. Благодаря, Силви. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и да кажа, че се присъединявам към казването на докладчика ни в Сянка Рамон, който е по-компетентен от мен. Считам, че трябва да споменем все пак тройката и какво се прави от името на тройката. Това е голяма новост със сериозни последици за някои от държавите членки. Бих искал да се добави а, този въпрос, ще представя изменения, както и по някои други въпроси. Искам изцяло да я подкрепя за това, че споменава въпроса за пред различното представителство в управителния съвет и в дирекциите. Искам да спомена два октера, органа. През 2011 го, а, беше а, прекратен а, директорския договор на един от представителите. J'espère que ça restera jusqu'à la fin dans le rapport. Merci. Благодаря много. Не виждам други желаящи да се изкажат. Мариса, ако желаете да направите кратко обобщение. Така тръгна дебата, че не мога да отговоря на всички, за това. общо искам да благодаря на всички изказали се. Струва ми се, че е, в някои насоки се очертава по-голямо съгласие, отколкото в други. И е добре да постигнем напредък там, където има основа за съгласие. Примерно за мандата на банката. Не всички са съгласни. Някои е, смятат, че има нужда от преразглеждане на този мандат, други не. Във връзка с условията за кредитиране, особено на малките и средни предприятия от страна на банките, с финансиране от ЕЦБ, също трябва да имаме предвид разнобоя на становищата. Що се отнася до анализа и последиците за бъдещето. Различни колеги взеха отношение по този въпрос. Аз също. Например, неяснотата около вдигането на лихвените проценти през 2011 година преди последващото им сваляне това не беше обосновано. Наистина ограничени сме в пространството. Аз иначе можех да се аргументирам още по-ясно, но в хода на обсъждането на предложенията може би ще изясним въпроса. През 2011 година лихвените проценти бяха повишени, за да не се създават пречки за онези, които вече даваха признаци на съживяване. Но това трябва да се сравни с мерките предприятия за възстановяване и поддържане на курса на еврото. По точка 13 имаше изказвания. че формулировката не е особено сполучлива. Но самата Европейска Централна банка заявява, че приходите и са свързани главно с операции на пазара за ценни книжа. И увеличението идва от тук. А то увеличава дълга. И две-три кратки бележки само накрая, първо за енергийните, за цените на енергията и връзката им с същото положение. Да говорим за успоредица между лихвените проценти и цените на енергията ще е загубено време. Има надзорни механизми, които могат да се приложат. Мерките предприяти на национално равнище за преодоляване на кризата могат да бъдат обсъдени, аз съм готова да го направя. И мисля да се огранича в изказването си до тук, като добавя в заключение само – че предстои сериозно разискване по въпроса за стабилността на цените. Или за сега трябва да бъде оставен на страна на фона на другите приоритети. А що се отнася до представителството на жените в управителният съвет, аргументите, е, които обясняват защо състоянието е такова, не ни пречи ние да продължаваме да поставяме въпроса. Така смятам аз. Оценката на въздействието ни предстои. Можем да видим как е, ще се изразим най-точно. Дали ще говорим за е, бюджетни економии, дали ще говорим за урязване на публични разходи. Това е въпрос на терминология, но в Испания рецесията силно затруднява предприемането на мерки и въпросът не може да не стои на дневен ред. Аз съм готова да обсъдя всички тези теми с всички колеги, както и други, които те биха искали да поставят допълнително. Съгласна съм с някои от измененията, които вече сме съгласували, а общата основа трябва да е един проект, който вероятно няма а, да е изцяло по вкуса на всички и все пак ще отразява онези моменти, по които сме постигнали съгласие за ролята на ЕЦБ, за ролята на тройката, за механизмите за приспособяване. Действителността е такава, че все повече се активизира ролята на ЕЦБ и на тройката и за това обективно е необходимо да имаме по-широко съгласие. Благодаря на всички предварително за предложенията. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 25 октомври. Те ще се разгледат на 19 ноември. Ще се гласуват на 21 януари, за да влязат в пленарната зала през февруари. Благодаря и сега продължаваме с точка 7 от дневния ред към постигане на 10 Фитален економически и паричен съюз. Нека всички сега да се подготвят с списъка за гласуване, е, да подготвят и картите за гласуване. Заредете ги. Както много добре знаете, гласуването може да бъде лесно и просто, може и да е много сложно. Има а, много изменения, включително и от а, други комисии. Имаме много предложения, които се отнасят до точки от преамбюла, до вътрешни цитати и можем да ги разгледаме, можем да ги разгледаме в отделен блок. В блок 3, 4, 5 и 6 компромисите включват както точки от преамбюла, така и основен текст за приложението. Ако те паднат, можем да ги гласуваме отделно. Има някои предложения на АВКО, които са в изключителната компетентност на тази комисия и трябва да ги приемем за гласуване, ако има искания за разделно гласуване на текста на АВКО, то тогава не бихме могли да гласуваме по онези части, които са в изключителната им компетенция. Това, което попада в компетентността на Комисията по бюджетите, искам да изразя съгласие а, с становището, че а, те могат да се разглеждат като предложения по член а, 50 и а, да бъдат автоматично прияти а, в рамките на блока, където а, е поставено съответното предложение. Това е съгласувано а, с а, докладчика, с докладчиците в сянка а, и никой не възрази. Е, дали ще направим едно пробно гласуване? Добре. И така, ще направим е, опит е, с системата. Моля да гласувате. 38 гласа общо. Uh, Добре, нека да започнем. компромис 7. това е блокът, който гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към Авко 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да, 36. Авко 36. Това е на страница трета. А може би и на страница четвърта при вас. Във всеки случай докладчикът е за. Приема се. Авко 39. Кой е за? против, въздържали се. Струва ми се, че е по-добре да направим проверка с електронно гласуване. повече гласове от социалисти и демократи. Да, добре, сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 18 против. Авко 40. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Да, отново имаме мнозинства. 42. Авко 42. Кой е за? всъщност, извинете, по някакви причини 41 няма да се е, гласуват, защото е, се покрива от е, измененията, които вече гласувахме. И така. Сега ще гласуваме по АВКО 42. Извинете, госпожо председател. Не съм съгласен с това, че вече сме гласували по е, АВКО 41. Не смятам, че е, текстът е покрит от е, предишни изменения, които сме гласували няма отделен параграф в резолюцията, така че не бихме могли да процедираме по начина, по който вие предлагате. Става дума за резолюция. Нека докладчикът да направи проверка. Господин Мауро се обажда от залата, че става дума за друг вид процедура в този случай. the IIA and the this is the IIA. We, we win the IIA better in the resolution. President, if I may, yeah. this is covered by the. This Изменението се покрива от препоръка 4.3 във връзка с европейският семестър. Това е текстът, в който е включено изменението АВКО 41 и за това предполагам, че секретариатът не предвижда гласуване тук. Председателката пита, искате ли отделно да гласуваме изменението? Мариан Тайсън да, ние бихме могли да гласуваме и отделно, а след това да повторим е, вота при е, препоръка 4.3. Става дума за различни неща. В резолюцията има общо формулирани съображения, докато в изменението става дума за нещо съвсем конкретно и ние е, бихме могли да го отхвърлим, ако не ни харесва това е, изменение, но не можем да прескочим гласуването. И така, председателката, нека да гласуваме за изменението АВКО 41. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че е, отново със същото мнозинство приехме това изменение 21 на 18 е, или на 19 гласа против, но нека да направим проверка още веднъж. Да, 20 гласа за, 18 против. Авко 42 за, против, въздържали се, приема се. Е, Авко 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис блок 2. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. Нека да направим проверка по компромисният блок 2. Um. Right, that's carried 28 to 11. 28 гласа за, 11 против, приема се. А сега преминаваме към измененията на комисията по заетостта на страница 11. МПА. Това е на страница 13 в е, копието на списъка за гласуване, с което аз разполагам. Да, това е краят на втори блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега Employment B. За, против, въздържали се, приема се. Employment C. Моля ви, е, отворете на страница 13. And then it says, then it says end of block two. Това е краят на втори блок. Е, този текст е записан там. As End of block 2 Ще намерите края на блок 2. Намерихте ли е, страницата и мястото? Да, добре. И така, преминаваме към гласуване отново. Емпъл С. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Employment Day. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Employment E. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Employment Hash. За, против, въздържали се. Приема се. Employment E. за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да, добре. Ще направим проверка по изменението на Комисията по заедостта латинско И. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа за, 24 против. Сега, изменение К. За, против, въздържали се, отхвърля се. Л, отново employment, за, против, въздържали се, отхвърля се. М, за, против, въздържали се, отхвърля се. Н, за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment O за, против, въздържали се, отхвърля се. P за, против, въздържали се, отхвърля се. Q за, против, въздържали се, отхвърля се. R за, против, въздържали се, приема се. Компромисен блок 3. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. А сега преминаваме към АВКО 8. При мен това е на страница 25. Доста страници трябва да прехвърлите. Това е в края на трети блок. Авко 8 за, против, въздържали се. Не можах е, да разбера съвсем точно какъв е резултата, затова ще ви помоля да направим една проверка с електронни карти. Три гласа в повече сега вече всичко е наред. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 18 против. И сега Employment U за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега преминаваме към изменение 488. Виждам, че Вики се тревожи, търси. Изменението 488. Това, това е началото на втора част, ако така сте получили списъка си за гласуване. Изменение 408. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 409. За, против, въздържали се, отхвърля се. 410. За, против, въздържали се, приема се.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 Okay. Right. We're now on to page Сега сме на пета страница. Там пише край на блок 4. Има устно изменение, което аз внесох. Трябваше да а, ги обясня. Преди това тук става дума за независимостта на Европейската статистическа система. Бях помолена да а, включа този текст по молба на Евростат. Докладчика се съгласи. Някои възразявали е, срещу тези е, предложения, тогава нека да ги гласуваме. На председателя устно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Е, на председателя устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега имаме устно изменение от Алде 1 за, против, Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека да проверим. Алде, устно изменение едно. Adding words Europe... Да се добави създаване на европейска единна сметка. Мисля, че това противоречи на а, заключенията на съвета. Нека все пак да гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 20 на 18. Второ устно изменение на Алде за а, общото застраховане. Заповядайте, гласувайте. За, против, въздържали се. Мисля, че тук а, трябва да гласуваме по електронен път за общото емитиране. Моля, гласувайте. Още един да гласува. Край на гласуването. Пада. 20 на 20. Отхвърля се. Сега на заетостта изменение В за, против, въздържали се, отхвърля се. Дубъл В за, против, въздържали се, отхвърля се. Хикс за, против, въздържали се, отхвърля се. Y за, против, въздържали се, приема се. Z за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение АА на заетостта за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет с. За, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 16, 17. За, против, въздържали се. Да. Тук има техническа грешка. Тук пише Авко 16, но всъщност трябва да се чете Авко 17. There was an email that went round беше разпространено съобщение по електронната поща, че е техническа грешка. Мариане, нали? Авко 16 трябва да се чете като Авко 17. Отляво погледнете точка С, Б малко Б нов, нова точка от преамбюла е правилно. А Авко 17 С, Б, Б и С, Б, С са съответно 16 и 17 по клаузата за гъвкавост по договора за функционирането на Европейския съюз и ние тук се съгласихме. За, против, въздържали се, приема се. Сега Авко 18. Още една техническа грешка има. За, против, въздържали се, приема се. Авко 19. За, против, въздържали се, приема се. Авко 10. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Авко 10. Мисля, че имаме два гласа в повече. Не, нека да гласуват всички. Сега или никога? Отхвърля се. 16 на 21. Отхвърля се. Авко 11. За против, въздържали се, отхвърля се. Авко 12 за, против, въздържали се, приема се. Авко 13 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим и тук. Беше малка разликата. Авко 13. Още един трябва да гласува, моля. Приема се 21 на 20 глас. Авко 15 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис блок 5 за. О, разделно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. И сега отиваме на страница 10, край на блок 5, две устни изменения на председателя, устно изменение 3, за, против, въздържали се, приема се, устно изменение на председателя 4, за, против, въздържали се, приема се. И така, на заедостта предложение А Б. за, против, въздържали се, отхвърля се. А С за, против, въздържали се, отхвърля се. А Ф на същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. А Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. АВКО 22 за, против, въздържали се, объркване настана. Авко 22. Нека да проверим по електронен път. Авко 22. Проверяваме гласуването по Авко 22. Още двама да гласуват. Моля, гласувайте. Още един. Край на гласуването. Пада. 20 на 20. Авко 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Блок 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отиваме на край на блок 6. Устно изменение 5 на председателя. За. Против. Въздържали се. Приема се на заетостта предложение АГ за, против, въздържали се, отхвърля се, АВКО 31 за, против, въздържали се, приема се, АВКО 32 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към трета част. Voting list. Трета част няма нужда да се гласува, тъй като вече е прогласувана. Отиваме към четвърта част. Компромисен блок 4. No, we, we just go to uh, yeah, okay. because this was adopted as part of block. Okay, so now we're in recitals, I see, uh, or annexes. Come, just to преамбюла annexes. Първата част беше е, прията е, като блок 4, така че отиваме към е, бюджет 2. Right, are you all with me? We now go on to page four of... Четвърта страница на последната част. Изменение 2 на бюджетната комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Баджет 4. Кой е за? Wait, wait, people are finding their way. Да чакаме да се ориентират колегите. Край на четвъртия блок. Гласуваме четвърто изменение на бюджетната комисия. Вече гласувахме второ изменение на бюджетната комисия. Да, мисля, че малко се объркахме. Нека да се върнем към изменение второ на бюджетната комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение на бюджетната комисия. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Заето с 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Блок 5. Няма да го гласуваме, тъй като вече е прогласуван. Прилистаме две страници. Okay. Right, this is all stuff we have apparently voted. Това е всичко, което сме гласували в шести блок. Стигаме последната страница, където се е написано край на шести блок. Пето изменение на бюджетната комисия на последната страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме текста с измененията. Електронно гласуване. Изчакваме още. Двама души не са гласували. Прекратете гласуването. 32 гласа за, 7 против, 1 въздържал се. Благодаря ви. Okay, Uh, chair, of order. По процедурен въпрос. Извинете, мисля, че първо трябва да дадем думата на Мариан. Колеги, моля ви за тишина. Благодаря, госпожо председател. С 32 за, 7 против, 1 въздържал се, мисля, че имаме много по-голямо мнозинство по този сложен въпрос. Това са неща, които често са ни разединявали в миналото. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги за тяхното съдействие. С общи усилия постигнахме чудесен напредък по договарянето на компромиси за да изготвим един стабилен документ, който да представим на съвета и на комисията, защото ние гласуваме тук законодателна резолюция. Имам един списък въпроси, отправени към Европейската комисия и очакваме те да поработят по тях и да ни отговорят. Благодаря на колегите за техния принос. Мисля, че работихме съвместно много добре. Всички са готови да направят а, малки а, отстъпки, за да постигнем такива стабилни компромиси и странително лесно да мине гласуването, въпреки повече от 900-те изменения, които бяха представени. Искам да благодаря на секретарията на комисията. Ние гласувахме своевременно гласуването преди 18 когато е съвета. Искам да благодаря на моите сътрудници, да благодаря и на секретарията на комисията, които работиха а, по а, този текст. Най-сърдечно благодаря на секретарията, които помогнаха да изготвим една стабилна позиция, която да представим на другите институции. Ние ще продължим работа с економическия паричен съюз. Имаме известни проблеми, имаме сериозен, сериозна криза, доверието не е възстановено, все още има неразрешени въпроси. Мисля, че ние даваме съществен принос това да бъде преодоляно без демократичната сила, с която разполагаме, това нямаше да е възможно. Още няколко души искат да вземат думата. Първо искам да дам думата на докладчиците в сянка. Oh, I see. We've to add one... Uh, Sorry. Meine Abstimmungskarte. Okay, hat nicht funktioniert. Ich wollte da... Uh, моята карта не работи правилно нещо. Аз всъщност исках да гласувам против, но не успях. Тоест още един глас повече против. Филип поиска думата. Госпожа председател, по процедурен въпрос е. Искам да кажа, че тези блокове компромисни изменения ми приличат като продукти, структурирани продукти. Може би ще минем към следващата иновация. Блокове на блокове компромисни изменения. Да, за мен също беше малко изненадващо. Роберто, след това Силви. Като докладче по становище за АВКО, искам да благодаря на докладчика, да благодаря за чудесното сътрудничество съгласно член 15 от правилника за дейността на Европейския парламент. Благодаря ви много. Мисля, че мога да говоря и от името на останалите шерпи, че ние дадохме сериозен принос към изготвянето на този текст, който беше подкрепен с голямо мнозинство в комисията. Така имаме една а, солидна основа. Е, ще представим текста на Европейския съвет. Това е важно. Софи. Благодаря, госпожо председател. Искам също да благодаря, да изразя възхищението си на докладчика, която успя да преработи рекорден брой изменения за около десетина дена. Но трябва да кажа също, докладчикът разбира се не е виновен за това, но намирам процедурата за не особено удовлетворителна, защото разполагахме с твърде малко време. Много изменения по толкова важна тема и ние можахме да изразим становището си действително по интересните политически аспекти. Разочарована съм, че Европейския съюз от една страна е твърде бавен в ам, справянето с кризата. Вече три години се придвижваме напред с много малки стъпки и сега разполагаме само с една седмица, за да работим по въпроса, което ни ни дава възможност да заемем една силна политическа позиция защото нямаме време за да обсъждаме какви са възможните а, избори, които можем да направим. Разбирам, че трябваше да се прояви известна гъвкавост, но искам да изразя и моето разочарование също времено. Председателката. Да, действително бяха съкратени сроковете, но трябваше да направим нещо преди Европейският съвет – и предстои ни пленарна зала, където бихме могли да направим някои силни а, изявления. Но е по-добре да направим нещо, отколкото да не правим нищо. Какво друго бихме могли да направим? Лиам. Аз бих искал да благодаря на Мариан, както на всички колеги, които участваха в работата, за конструктивният климат, в който работихме всички заедно. Софи говори за сроковете, но важно беше Европейския парламент да изготви своята позиция, да излезе с възможно най-силна позиция пред съвета. Такава позиция сега имаме. Искам най-вече да благодаря на НП да, че се съгласи да се включи и социалния пакт в този пакет, защото за първ път се включва този социален стълб при економически и социален съвет. Томас Ман. Съгласен съм с госпожа Инфелт. Действително трудна бе задачата. Ние на практика всъщност е, е, следваме, така да се каже, е, ритъма, който ни налага съвета. В свински тръст трябваше да си свършим работата, както се казва. Благодаря ти много, Мариан. Давам си сметка колко трудно и напрегнато е било да се работи по този текст, но същевременно така, нещата са малко позакърпени набързо, защото нямахме време дори да премислим нещата добре. В никакъв случай това не е упрек към Мариан. Напротив, тя е свършила голяма и много сложна работа, но трябва да имаме предвид в бъдеще да имаме повече време за толкова важни досиета. Аз също съм съгласен с колежката Инфелд. Текстът е само на английски. Да, добре, срокът е съкратен, защото нещата трябва да се подготвят преди е, срещата на върха, но също времено пленарни момента трябва да вземе решението. Решението на комисията не е чак толкова важно. Текста, който тук се гласува от комисията, всъщност не може да бъде основа за водене на преговори. Текста, който се гласува от пленарна зала, ще бъде е, основата за преговори. Свен. Преди всичко, аз бих желал да благодаря на Мариан Тайсън за работата, която е извършила. Действително, броят на изменения е огромен. Е, има същевременно и множество е, нови елементи, които сме обсъждали, които, е, по които вече имаме формирана позиция. Е, в противен случай е, нямаше да можем да е, гласуваме в толкова кратки срокове ако нямахме вече е, обсъдени и е, договорени тук, в рамките на парламента, въпроси и елементи към текста. А инак, е, от гледна точка на процедурата, аз съм съгласен с е, Вернер Ланген. Пленарният състав трябва да каже последната дума, но същевременно е, комисията по економически и парични въпроси естествено е мястото, където се взима компетентно становище по въпросите от ресора на комисията. АВКО има други задачи и други правомощия. Не бихме могли, естествено, е, да следваме нормалната процедура е, при тези много съкратени е, срокове, които ни наложи съвета. Ние трябваше, така да се каже, за броени часове и денонощия да вземем е, решението. Инак е, процедурата е, предвижда един много по-систематичен подход. Когато става дума действително за съществени досиета, ние би трябвало да договорим с съвета едни по-дълги срокове. Много съм доволен и щастлив от начина по който е работила Мариан и докладчиците в Сянка, защото действително за много кратък срок са успяли да подготвят компромисните текстове след един толкова голям брой изменения. Жан Най-напред също искам да благодаря на Мариан за работата и за многото време, което тя посвети дни и нощи По някои а, въпроси парламента работи давно, доста бавно и, и така губим доверие пред а, а, съвета. Мариан се справи с роковете. Аз а, разбирам Вернер. Предстои пленарна зала. Но поне имаме доклад, а, който е изготвен преди Европейския съвет. Този тест, който сега реализираме, е важен когато а, сме в срок, ще имаме влияние, иначе няма да имаме влияние. Това е политически въпрос, който трябва да се поставим. Дали когато а, работим бързо, но качествено, имаме реален но влияние, или пък а, този доклад, а, този документ няма да има смисъл, независимо колко добър е започва нова политика. Не може да се твърди, че парламентът винаги закъснява, общностния метод се изоставя и че работата, която вършим в парламента, не се оценява. Все пак ние сме представители на гражданите и сме отговорни пред тях. Това е много важен въпрос. Аз разбирам разочарованията, изразени от някои от колегите, но ние говорим за една истинска битка, за това парламентът трябва да бъде актуален, да подготви отговори преди съвета Мариан, разбира се, имате право на последната дума. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз разбирам вашите разочарования, но съм съгласна с онези, които казват, че приключваме един демократичен процес, по който работихме много усърдно по време на вакансията. Всъщност преди лятната вакансия ние изготвихме работен документ заедно с секретарията на Комисията по економическите и парични въпроси и изразихме надежда, че ще получим добър резултат първия ден след вакансията. Изготв... Имахме изслушване, изготвихме доклад, възползвах се от резолюциите, които вече сме гласували, нищо ново. Тук говорим за Банковия съюз, разбира се, трябва да гласуваме по него. Естествено, не можем да предрешаваме как ще приключи работата по някои законодателни въпроси, но тази резолюция се базира на всичко, което е гласувано вече в парламента преди, няма нищо ново. Разбира се, може да се актуализира, да се изразят несъгласия и прочие можем да продължим този тип демократична работа. Но сега можем да кажем, че това е плод на усърдния труд на Европейския парламент. Всички трябваше да положат усилия, но всички имаха възможност да се запознаят с текста, разгледаха го детайлно. Като се има предвид срока, с който разполагахме, това беше единствената възможност да процедираме. От самото начало на процедурата проведохме дебат какво можем да направим в рамките на отреденото ни време. Знаехме, че е трудно, но решихме да работим в тази посока, защото парламентът, ако има да каже нещо, трябва да го каже своевременно. На юнската среща ще има документ от четиримата президенти с основните елементи на економическия паричен съюз и ако нямаме време от юни до октомври да гласуваме по него и да го дебатираме, това ще означава, че Европейския парламент не се върши, не се върши работата. Аз съм за това да се превежда документите, но понякога това не е възможно, предвид на скъсените срокове. Мисля, че изготвихме нещо добре. То е добро за парламента, за гражданите. Нашите граждани не искат непрекъснати боричка. Ние те искат да разберат по какво сме съгласни, а сега постигнахме съгласие по много въпроси. Председателката. Благодаря на всички. С това приключваме заседанието. Следващото ни заседание ще бъде на 27 октомври в Страсбург от 19 часа.